Prego di prendere posto. Моля, заемете местата си. Днес е един важен ден за селското стопанство в Европа, уважаеми колеги. Първо, за мен е огромно удоволствие да приветствам комисар Чолош тук сред нас. Ще обсъждаме важен въпрос и фактът, че той е тук, посочва значението на институциите и ролята, която те трябва да играят заедно. От страна на комисията и на парламента, който има засилени правомощия – по силата на Лисабонския договор. Това означава повишеното ниво на демокрация в Европа и присъствието на комисар Чолаш тук е знак за засиленото желание на комисията да установи по-интензивно сътрудничество с Европейския парламент. Самият факт, че нашата парламентарна комисия заседава не за първ път парламентарната пленарна зала посочва и ваш ангажимент да работим с нас. Ние работим за гражданите на Европа и за нас този ден е много важен, защото той е стъпка напред в една от най-важните, ако не най-важната политики на общността. Това е едно историческо събитие за развитието на духа на общността. Това е една също толкова важна стъпка, както е резолюцията от 8 юли за развитието на общата сълско-стопанска политика след 2013 година. Господин комисарът ще ни разкаже за вариантите и възможностите, които са били обсъждани. Преди да му дам думата, искам още веднъж да подчертая огромното значение на днешното събитие. Ние работим заедно, за да набележим следващите стъпки в реформата. Независимо от различията в мненията ни, ние можем да осигурим един богат дебат, който ще подпомогне да се разработят инструменти за развитието на селскостопанския сектор, за да можем така да отговорим на високите очаквания на хората в Европа. Благодаря на всички, които са тук, особено благодаря на онези, които са тук за първ път. Приветствам приятелите ни от Азорските острови. Сега давам думата на комисар Дачен Чолуч. Заповядайте, господин комисар. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, уважаеми гости. Първо, бих искал да поставя днешната ни дискусия в един политически и стратегически контекст. Европа днес е изправена пред решаващ избор, важен за следващите поколения. Става дума за селското стопанство, което ще бъде важно за цяла Европа или което ще бъде изтласкано на страна. Става дума за избора на начина ни на живот и избора ползата на разнообразието, автентичността, основните ценности на европейската цивилизация. Ние можем да направим избор за това по какъв начин да утвърждаваме нашето единство и многообразието. Селското стопанство е една от сферите, която може най-добре да въплати на практика тази идея за единството и многообразието в Европа. Много често сме правили погрешни избори между устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство, например. Това, което предлагам днес като стратегия, надявам се, върви срещу тази фалшива дилема. Аз смятам, че европейското селско стопанство може да бъде конкурентоспособно на различни нива, както на местно, така и на глобално, но също така то може да отговаря на потребностите, най-дълбоките потребности на нашето общество. Селското стопанство и ОСП са решаващи при постигането на целите на стратегията Европейски съюз 2020. Смятам, че в бъдеще селското стопанство може да бъде един добър пример за това как ние разбираме понятието конкурентоспособност, без да го противопоставяме на устойчивостта и економически успех. В своето съобщение комисията, което аз ще публикувам днес, подчертава, че ОСП не само отговаря на предизвикателствата на нашето време. Ние искаме да запазим централното място на Европа, що се отнася до сълското стопанство. Разбира се, основната цел е производството на храна. Целта е да отворим ОСП. В момента ние се концентрираме върху производството на храна, но ние трябва да включим и други елементи, а именно управлението на природните ресурси – и също така гарантирането на баланс на цялата територия на Европейския съюз. Тоест, ние искаме да разширим обхвата на ОСП и по този начин по-добре да отговорим на това, което обществото очаква от селското стопанство. И селското стопанство в Европа в бъдеще ще може да отговаря по-добре на предизвикателството, отколкото го прави сега обществото в Европа като цяло заделя ресурси за ОСП. И ще се върна към тази тема малко по-късно днес. Но средствата, чрез които се поддържа ОСП от обществото, трябва да бъдат такива, че ОСП да може да отговори на очакванията на обществото. Ще бъда много откровен. Трябва да отчетем това, че ОСП никога не е била изправена пред криза на легитимността повече, отколкото сега. И вие знаете за това. Така че Вместо да се правим, че няма проблем, смятам, че най-добрата стратегия е да отворим ОСП и да направим ОСП такава, че да отговаря на очакванията на европейските граждани. Що се отнася до страховете и опасенията на много хора, включително и селско-столпанските производители, трябва да разглеждате моите думи в светлината и в контекста на легитимността на ОСП. Става дума за промяна на фокуса, така че ОСП да отговаря повече на очакването на обществата. Смятам, че моментът е подходящ. Не е прекалено късно, но не е прекалено рано. Добрите земеделски практики, методи на производство са по-широко понятие, отколкото само понятието производителност. Производителността сама по себе си е предизвикателство, но тя е застрашена. Не трябва да позволявам да се изгуби конкурентоспособността на селското стопанство на Европа. Също така бих искал да разгледам отправната точка в съобщението на комисията, именно какво иска обществото да постигне от ОСП. Висококачествена храна, устойчиво развитие, развитие във всички сектори на цялата територия на Европа и не искаме никой да бъде оставен зад борда. Някои от очакванията не са нови, те са въплатени в договорите, също така и в новия договор. Когато става дума за конкурентно способността, това е един процес, който ние започнахме още през 1992 година. Проблемът е, че днес конкурентоспособността означава повече, отколкото само производителност. Когато говорим за устойчива конкурентоспособност, ние трябва да отчетем, че понятието конкурентоспособност вече е станало много по-широко. И това е целта на реформите, които предлагаме. Също така искам да ви напомня, факта, е, че ние подготвяме тази реформа в един по-широк контекст. За пръв път реформираме ОСП след голямото разширяване на Европейския съюз в посока изток. За пръв път има 27 държави членки, които обсъждат тази реформа. Трябва да отчетем този факт. Както вече казах, имаме нови различни видове селско стопанство и разширяването на Европейския съюз разшири обхвата на селското стопанство. ОСП е един важен механизъм в стратегията Европа 2020 година. Той е инструмент, който ни помага да постигнем целите на стратегията. Как възнамеряваме да постигнем всички тези цели, за които говорих? Първо, чрез преструктуриране на двата стълба. Така че помощта за доходите трябва да бъде по-целенасочена и това е един от важните моменти в нашето съобщение. Вторият момент е нашето съсредоточаване върху малките стопанства. Важно е да се постигне добра балансираност на селското стопанство в Европа. Малките селски стопанства произвеждат продукти за по-различни пазари но трябва да им се даде възможност да се справят по-добре, отколкото в миналото. Трябва да разгледаме това, кой наистина има нужда от подпомагане. Ние трябва да подпомагаме онези, които активно оперират като селско-стопански производители. Трябва да насочим средствата към тях. Трябва да сме реалистични и трябва да имаме повече доверие, когато става дума за това по какъв начин се разпореждаме с пряката помощ. Помощта трябва да бъде насочена към допълване на доходите на селскостопанските производители. Над определено ниво много е трудно да се обоснове необходимостта от подпомагане за доходите на селскостопанските производители. Така че цялата идея на поставяне на тази горна граница е да се гарантира баланс, така че да бъдат подпомагани и големите стопанства, защото те съдействат за заетостта. Околната среда също е част от първия стълб. Трябва да използваме преките плащания като средство за мотивация на по-добро управление на природните ресурси. Ако разгледате предложенията и основната им насоченост, ще видите, че Мерките за мотивация в рамките на първия стълб не се отнасят само към увеличаването на доходите. Ние говорим за постоянни пасища, за редуване на различни култури на едни и същи участъци. Така че не става дума само за разходите, а също за това селското стопанство да се придвижи към едно по-устойчиво направление в своето развитие. Сега за най-необлагодетелствените райони. И в двата стълба държавите членки могат да предложат по-голяма пряка помощ за селскостопанските производители в най-необлагодетелствените райони – Националното съфинансиране ще бъде част от предоставянето на преките помощи в най-необлагодетелстваните райони. И сега отново по втория стълб. Целта ни тук е да предложим механизми, и инструменти, които ще ни позволят да работим върху повишаването на конкурентоспособността по-доброто управление и по-балансираното управление на природните ресурси, но ще дадем на държавите членки повече възможности да съдействат за това чрез инвестиции, чрез обучение, чрез финансиране на целенасочени конкретни мерки за най-необлагодетелстваните райони. Това ще се прави чрез мерки за подкрепа така че да подпомогнем местните инициативи и иновации. Цялата идея на промяната в климата трябва също да бъде включена във втория стълб. Искаме да създадем показатели, които да ни позволят да видим това, че всички дейности ще включват и елемента, свързан с промяната в климата. Когато говоря за инициативи на местно ниво и иновации, Основната цел е да се разшири обхвата на програмата Лидер и другите дейности, особено що се отнася до селско-стопанския сектор. Също така, във втория стъл целим да работим с различните видови търговия. Тук говорим и за местните пазари, и за добавяне на стойност по веригата на производството на хранителни продукти. Предлагаме промени в веригата от дълги доставки. Когато говорим за пазарни инструменти, насочени към подпомагане на селското-стопанските производители, ние ги разглеждаме в рамките на втория стълб. Разглеждаме инструменти за пазарна намеса. Те ще бъдат по-ефективни и по-бързи. Ще ни позволят да бъдем по-бързи в реагирането си и ще ги направим тези инструменти по-широки. Искаме да бъдем по-гъвкави чрез въвеждане на многогодишния подход. Искаме също така да има инструменти, които да ни позволят да компенсираме колебанията в доходите. Определено тук ще се възползва на добрия опит, натрупан от някои държави членки. Така че, когато става дума за управлението на пазара и компенсиране на неустойчивостта на цените, продължаваме да обмисляме тези въпроси тъй като тези въпроси не се свеждат само до селското стопанство. Те се отнасят до цялата верига на производство и доставки. С другите комисари обсъждахме този въпрос и комисарите приветстваха идеята за законодателно предложение, което ще бъде внесено до няколко месеца. Също така тези въпроси трябва да бъдат разглеждани и на международно ниво. В скоро време Франция ще стане председател на групата на 20-те и аз бих искал тя да допринесе за постигането на нашите цели в това си качество. Така че това е моето виждане. Основната цел е ОСП да позволи на сълскостопанските производители да бъдат отговорни управители на фирмите и фермите. Те трябва да бъдат отговорни спрямо природата и спрямо обществото. Също така, що се отнася до живота в селските райони, не трябва да бъдем наивни. Има нужда от финансова помощ. Финансова помощ от публични средства. По този начин, ако направим така, че ОСП е отговаря на очакването на обществото, ние ще гарантираме разбиране на необходимостта селското стопанство да бъде финансирано, подпомагано с публични средства. Смятам, че вие ще можете да допринесете значително. Ще ни позволите да формулираме една реформа, която да бъде последователна и да върви в правилната посока. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега можем да започнем разискванията. Първо ще дам думата на координаторите от името на групите. Всеки един от тях ще има по 3 минути. След това ще има отговори от страна на комисаря и след това ще дам думата за изказвания на следващите членове на комисията, които искат да се изкажат. Те ще имат две минути за изказване. Моля ви, зачитайте даденото ви време, за да може комисаря да има време да отговори. Започваме сега. Давам думата на груповия координатор от името на НП. Колегата ще бъде и следващ докладчик. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Искам да ви благодаря, искам да изкажа своето възхищение от съдържанието на вашия доклад. Може малко да сме закъснели, но съдържанието компенсира закъснението. Имаме добри основания за реформиране на ОСП след 2013 година. За това ще говорим в идните месеци. Вие се ограничавате в 15 страници правите едно резюме, което е добро, давате възможност на парламента да направи предложения, същевременно отчитате вече направени предложения от парламента, това е нещо изключително ценно. На някои места съобщението на комисията е с доста общ характер и това ни затруднява. По този начин трудно може да се постави фокуса върху основните проблеми. Ние казваме на немски, че най-важното се крие в подробностите. Онова, което препоръчвате по двата стълба, от друга страна е доста полезно. Важно е тази система на двата стълба да се управлява по един ефективен и добър начин – това обаче би включвало един по-рационален подход. На първо четене ще трябва да решим какви са основните ни дългосрочни цели. Трябва да се гарантира, че няма да изразходваме повече средства за постигане на по малко мащабни цели. Онова, което правим, трябва да е свързано с нуждите на нашите селски стопани и инвестициите и средствата трябва да отиват за селскостопанския сектор, а не за административни а, услуги. Трябва да гарантираме сигурността на доставките на храни, храните трябва да са безопасни. Това е нещо, което всички ние в парламента подкрепяме. Уверен съм, че в рамките на преговорите между групите и в рамките на преговорите между парламента и комисията ще изготвим предложения, които ще доведат до гарантиране на сигурността на продоволствието. Едно много голямо мнозинство в парламента наскоро гласува по въпроса за вноса на храни в Европа стигнахме до заключението, че трябва да поддържаме много високи стандарти, както по отношение на сигурността и безопасността на храните, така и по отношение на хуманното отношение към животните, защитата на потребителите. Това са фундаментални въпроси и те трябва да бъдат включени в стратегията. Според мен, когато изграждаме общата селско-стопанска политика, в рамките на преговорите между парламента, комисията и съвета, много важно е да говорим за дългосрочни цели. Трябва да отчетем факта, че говорим за отрасъл, който е изключително важен за економиката, много работа ни предстои. Аз като докладчик съм готов да се заема с предизвикателството и съм убеден, че ние в парламента ще получаваме вашата подкрепа и за напред и очаквам с нетърпение доброто сътрудничество. Благодаря на господин Дес, сега господин Десантос от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председателю. В началото искам да благодаря на господин комисаря за презентацията. Ние приветстваме вашите предложения с доза надежда и умерен оптимизъм. Радваме се да отбележим, че много от предложенията, които социалистите направиха през април, сега са включени в документа на комисията и се подкрепят. Съгласни сме като цяло с приоритетите, сигурност на продоволствията, устойчиво управление на земята, историческия критерий и неговото премахване, новите начини на разпределение на помощта, екологичните елементи, мерките насочени към справедливост при подкрепата за селските стопани в различните държави членки, иновациите, стабилизирането на доходите, таваните, които ще се налагат на стопанствата. Много от елементите заслужават похвала. Има и някои елементи обаче, които е по-трудно да подкрепим. Например, смятаме, че е жалко, че заетостта като критерии не е включена, когато става въпрос за правилата за разпределение на помощта. Освен това, онова, което казвате за справедливостта, за равнопоставеността не е съпътствано от конкретни мерки. Какво ще кажете по отношение на премахването на квотите през 2015 година? Квотите за млякото. Пазарната интервенция е механизъм, който създава проблеми. Ще има трудности и и трябва да се вземем сериозно с тях. Понятието активен селски стопанин. В член 28 от проверката по състоянието на ОСП се говори за това, какви са критериите за допустимост в този случай? Какво имате предвид под опростена подкрепа? Какво имате предвид под малък земеделски стопанин? Какво ще бъде съдържанието на механизма за стабилизиране на доходите? Освен това, има нещо, което поражда сериозни съмнения в мен. Във вашия документ се казва, че е необходимо да се създаде система, която ще ограничи приходите и загубите на държавите членки, като се гарантира, че всички държави членки ще получат някакво минимално ниво от европейската помощ. Това означава ли, че ще имаме система, при която тези, които получават сега повече, ще получават по-малко и обратното? Какво означава минимален дял? от помощта. Това е нещо изключително важно. Това е в сърцевината на реформата и вашата формулировка е изключително объркваща. Бихте ли пояснили нещата сега в вашите коментари? Извинявам се, че говорих твърде дълго. Благодаря. Джордж Лайн от името на либералите. Благодаря, господин председател. Бих искал да повторя някои от коментарите на своите колеги-координатори и да ви благодаря, че дойдохте сред нас в нашата комисия, за да ни представите вашите виждания по отношение бъдещото развитие на европейското селско стопанство в идващите години. Разбира се, коментара е доста общ и се надявам, че всеки един от нас ще може да извлече нещо свое, за да осъзнае, че вие внимателно сте слушали това, което сме предлагали. Разбира се, трябва да се продължи с развитието на този документ, защото мерките трябва да предоставят възможност за едно стабилно и добро бъдеще на европейските фермери. Надявам се, че жизнеспособността на селското стопанство в Европа е а, при сърце за вас, както вие споменахте. Приветствам вашата готовност а, да се разширява все повече справедливостта като принцип между държавите членки, а също така и увеличаване на сигурността. Също така се радвам, че устойчивостта ще бъде в сърцевината на тази реформа. И за това, че, между конф... че няма конфликт между устойчивостта и конкурентноспособността, което вие подчертахте по време на уводната част на своето изказване. Да, наистина, това е правилната посока. Вашето предложение а, да се включат а, в а, стълб едно определени елементи е важно, защото а, а, защото най-необлагодетелстваните райони имат нужда от това да имат приоритет как точно си представяте, че това ще върви как да работи? Как а, държавите членки ще могат да се възползват от това да имат специална схема и, а, като финансови средства, за да подпомагат най необлагодателстваните райони. И искам да попитам, какво си представяте като времеви график за постигане на развитие по тези въпроси и за реализация на плащанията в отделните държави и членки? Споразумение за преките плащания споменахте. Има определени точки, които предизвикват загрижност, загриженост и аз се радвам, че вие а, много внимателно подходихте към този въпрос – ако ние не подпомогнем селското стопанство на Европа да стане още по-конкурентно способно, иначе няма да можем да осигурим устойчивост и това ще означава загуба на конкурентната битка от страна на земеделието в Европа разбира се, има някои предложения, като че ли малко а, трябва да се замислим дали ще могат да бъдат осъществени с а, бюджетната а, политика. Да, и трябва да бъдем много прецизни в формулировките в законодателната сфера, за, преди обаче да разберем каква, какъв ще бъде бюджета, едва ли ще може да се направи. Да, благодаря. Бих искал а, господин председател, господин комисар, също така да приветствам а, от името на моята политическа група за а, изготвения документ. Разбира се, това е нещо важно, защото най-сетне разбираме какви са вашите дългосрочни възгледи Разбира се, ние сме в един много начален период на подготовката и развитието на всичко това. Най-вероятно това ще отнеме около две години. Това е един много добър документ, а, който ни казва това, което знаем вече и се надявам, че ще успеем да видим как може да бъде развит този документ, така че да постигне етап, на който ще може действително да помогне на нашите земеделски стопани. Може би ще е хубаво, ако можете да ни кажете какво разбирате точно под активен фермер. Да, споменава се от известно време тази фраза. Какво представлява обаче активният фермер? Кой е той? Дали това е лицето, което работи работи в стопанството или пък това е адвоката, който помага на селските стопани или на строителите, или строител, който работи, за да построи нещо на селското стопанство и така нататък. Това е изключително важна тема и трябва да бъде добре формулиране. Така, освен това, какво ниво, какъв таван а, бихте а, предложили е, е нещо, което е също много важно и може би ще има и сериозно противопоставяне. Плюс това е добре да се знае какви са инструментите, които иска, имаме в нашата кутия, които можем да използваме. Непрекъсто чуваме, господин комисар от комисията, че трябва да се опростат процедурите, но всеки път, когато се опитваме а, да опростим процедурата, създаваме повече бюрокрация, повече инспекции, повече а, проблеми и товар върху плещите на фермерите по места. Почуваме а, през последната година, година и половина, че а, оплаквани от доста фермери, а, които имат малки а, стопанства, м, че получават много малко помощ и за това ми се иска да чуя нещо от вас, дали това ще а, бъде променено, а, за да можем да направим някои промени в идващите месеци. Може ли да приключа, господин председател, казвайки, че аз вярвам, че ОСП трябва да бъде една истинска политика за селското стопанство, която да предоставя а, сигурност в доставките на хранителни продукти за европейския гражданин. Това не е политика за околната среда, но и в същото време, време е, селското стопанство и фермерите на Европа могат да допринесат много за или против на срещу промените в климата. Нека, нека да не им връзваме ръцете зад гърба, защото ние искаме сигурност на нашите доставки с храни. Благодаря, Джеймс. От името на зелените Мартин Хушинг. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, искам да ви благодаря най-сърдечно за това, че днес след обед сте наш гост, да представите своите предложения пред Европейския парламент. Чудесен жест от ваша страна. Оценяваме го високо. Някои колеги вече коментирах бъдещата форма на ОСП. Ние ви подкрепим подкрепяме във вашите намерения, защото вие говорите за някои елементи, които подкрепяме на 100%. Много е важно ОСП да стане по-зелена, много е важно тя да бъде по-справедлива в глобален мащаб. Всички ние трябва да подкрепим това, защото иначе тя няма да бъде социално приемлива. Ясно казахме, че реформата на политиката няма да е само за целите на фермерите. Тя ще бъде за целите на обществото и не само на обществото в селските райони, а в обществото като цяло. Съгласен съм, че селските стопани трябва да изиграят своята роля. Ако ще получават Парите трябва да изиграят своята екологична роля, да изпълняват очакванията на обществото, трябва да опазват биоразнообразието. Например, това е едно от изискванията, които обществото налага на фермерите. Това трябва да бъде предварително условие за извършването на плащания. Подкрепяме този елемент. По отношение на справедливостта, вие говорихте по няколко различни елемента. Подкрепяме ви изцяло. Трябва да има някакъв вид таван и се надяваме, че ще успеете да прокарате този елемент. Много често се повдига въпрос за схемата на разпределение, дали тя е справедлива, когато става въпрос за различните страни, за различните стопанства. Малките стопанства са отделен проблем и трябва да видим с тях какво ще правим, какво ще правим в целия този сектор на малките стопанства. Малките и средните предприятия са много важни за Европейския съюз, за промишлеността в Европейския съюз. Говорите за работните места. Прав сте, трябва ли да обвържем работните места с плащанията? Този въпрос трябва да получи отговор. Глобалното измерение, ако искаме да има справедливост в глобален мащаб, трябва да има вътрешен баланс и баланс по отношение на вътрешната търговия. Не трябва да нарушаваме равновесието на световния земеделския пазар. В момента внасяме много земеделска продукция, но и изнасяме доста продукция. Би трябвало да се опитаме да укрепим нашите тези и извън Европа, в Бразилия, например. Равновесието трябва да се възстанови, защото в момента е малко нарушено. Важно е селските стопани да получават справедливи доходи за онова, което произвеждат. Това в момента не е съвсем искаме да разберем, освен това, как ще се разпределят средствата между двата стълба. Можем да правим известна гъвкавост, имаме възможност за маневриране – Доколкото разбирам, топката сега в полето на Европейския парламент. Парламента ще трябва да се заеме с предизвикателството и да даде своя смел принос към този жизненно важен дебат. Ако успеем да направим това, ще имаме политика, която да е социално приемлива. Благодаря, Мартин. Лоренцо Фонтано от името на либералите и демократите. Благодаря, господин председателю. И аз искам да благодаря, както направиха колегите, благодаря ви за този документ, господин комисар. В него има много елементи, които подкрепяме. Той е в първоначален вид все още. Някои елементи могат да бъдат разгледани по-подробно. Има нещо, по което трябва да поговорим. Обаче Европа се основава на селското стопанство. През последните години има проблеми, защото ОСП не се радва на такова голямо доверие. Без ОСП обаче е, оцеляването на европейския континент ще бъде застрашено, без съмнение. Някои хора не проявяват необходимата воля, за да се осигури бюджет за селското стопанство и по този въпрос трябва да се работи. Взимам повод от казаното от Джим Никълсън. Трябва селско-стопанската политика да е насочена към фермерите, към земеделието. Онова, което правят фермерите за устойчивостта е нещо добро и ние го приветстваме, но фермерите трябва да имат необходимия бюджет, за да действат. Вярно е, че земеделските стопани имат и роля по отношение на околната среда. Това трябва да се отчете, но за да има по-голямо доверие в ОСП, трябва да работим с дребните стопани. Те трябва да могат да останат такива малки стопани. Те трябва да могат да успеят да, да успяват да поддържат заетостта, която в момента имат, работните места, които осигуряват. Ролята в заетостта на Европа, на селското стопанство не е малка. Нестабилността на цените също е важен проблем. Един от основните проблеми, които имаме тук в международен мащаб, и той не засяга само земеделието, е следния. Някои страни внасят продукция, която не следва същите критерии за качество, които имаме ние. Това води до разрушаване на нашето земеделие, тъй като е свързано с нестабилност на цените. Ако не предприемем действие съвсем бързо, ще имаме сериозни проблеми по отношение на оцеляването на селско-стопанската политика в Европа. Искам да разбера какво смятате вие по отношение на местните инициативи, тъй като това е една от основните характеристики на земеделието. Селското стопанство трябва да може да използва местни ресурси, местна работна ръка. Това е една от най-добрите страни на Европа. Съвсем наскоро Папата говори за селското стопанство и това помага за възстановяване на доверието. Ако и ние в парламента положим усилия, ще успеем да съградим нещо добро за бъдеще. Благодаря. Следващия оратор. Е, мерси, господин е, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че сте тук. Има много елементи на преориентацията на генералната философия по отношение бъдещето развитие на ОСП. Цялостното понятие за активният фермер е много важно. Цялата идея за тавани в сумите също така води в правилната посока по отношение на стимулите. Стимулите а, за развитие на селско стопанство, което опазва околната среда и наврежда, е нещо, което показва поредица от интересни аспекти, които са много съществени. Разбира се, има и някои проблеми, които предизвикват нашата загриженост. Те бяха упоменати от моите колеги. Надяваме се, например, че бюджета ще бъде запазен в, поне в настоящите си нива. От друга страна, не сме говорили а, за защитните механизми. Ако няма средства за защита, ще е твърде неприятно. Сега разбирам, че всъщност идеята за конкурентноспособност като че ли а, ще наделее над устойчивостта. Знаем какво, какво значи протекционизъм, има го вече в глобален мащаб. Не трябва да забравяме колко различни по изисквания са правилата, които използваме в Европейския съюз и ги спазваме и извън Европейския съюз. Но имаме едно единствено селско стопанство в Европейския съюз. А, то е разнообразно, но е едно. Две неща трябва да отбележим като много важни. Как ще приключи кръга от Доха? Миналата седмица аз споменах, че ако имаме споразумение с Меркосюр по а, вноса а, на говеждо, това ще бъде истинска катастрофа за цели региони в Европа, а, като например в масив Централ на Франция. Така че ние трябва да имаме една защитна система, която да е валидна и полезна за всички. Да, вие споменахте и а, за защита на околната среда. Верно е, но когато става въпрос а, за производството на белтачиния, именно соя, ние внасяме какво става тогава с соята, ако тя искаме да е на ниски цени, дали не изнасяме всъщност замърсяване в а, нейните производителки? Обаче не отиваме като че ли достатъчно далеч а, в а, развитие на идеята за минималните цени, а, заедно с идеята а, за таваните. Ами аз мисля, че ако се комбинират двете, ще стане много по-добре либерализацията, която очакваме в сферата на млекодобива и производството, може да бъде използвана и на тук. Да, благодаря. Господин комисар, имахте възможност да изслушате това, което искаха да кажат първите колеги. За това ви давам думата за вашите коментари. Заповядайте, имате я. Благодаря. Ще се постарая да съм кратък. И бих искал да бъда максимално точен. Първо, си, е, коме дике си c'est une approche trop Дали не е прекалено общо съобщенията? Но ако ви бих ви предложил един прекалено подробен документ, вие ще да кажете, вие не ни оставихте никаква, никаква възможност да внасям предложение. Така че аз ви представих един документ, който дава някакви насоки, предлага основа. Тук беше казано, че е много по-важно да бъдат определени целите, отколкото това точно какво се казва. Аз базирах този документ върху предишните ни обсъждания. Предлагаме три сценария за предстоящото обсъждане. Предлагаме един спектър от инструменти, пряката помощ в рамките на първия стълб – инвестиционна програма и многогодишния подход. Този общ документ, този документ с насоки, ще бъде представен в подробна форма вече като законодателно предложение и ние ще проведем обсъждане преди това. Ако ви имате вие разбирате, че ние имаме нужда от подходящо обмислене и подходяща подготовка, за да ви покажем защо сме избрали определен политически сценарий, а не друг. Не можех просто да дойда тук и да ви дам целият спектър от инструменти, и варианти и сценарии, без да направим предварителни проучвания. Ние просто искаме да имаме обосновки, защо се предлага една или друга политика. Освен това, що се отнася до бюрокрацията, целта ни не е да осложняваме живота. Не трябва да се смесват поставените условия, които вече съществуват законодателството. Аз обсъждах правилата с господин Дали, с господин Поточник. Мислихме за това как стратегията да бъде по-простена, но също времено да бъде ефективна. Селскостопанските производители трябва да бъдат мотивирани и насърчавани да използват устойчиви практики. Съгласен съм с вас, че ОСП основно е насочена в полза на селскостопанските производители, но също така трябва да мислим и за потребителите. Разбира се, след 5 години може да се реши да има друга обща сълскостопанска политика като част от общата политика. Има съществуващи мерки, които ни искаме да укрепим и да разширим, като предоставим повече стимули на селско-стопанските производители. Сега за дефинициите активен или малък селскостопански производител, нивото на горната граница. Това всичко ще бъде подробно дефинирано в законодателното предложение. Но мисля си, че нещата са ясни какво означава активен производител. Това е някой, който реално произвежда нещо. Ако вие само притежавате земя, вие бихте могли да получавате субсидии дори и да не сте самия производител. Разбира се, представата за това какво е малък селстопански производител може да бъде различно в Полша, в Финландия или в Обединеното кралство. Разбира се, трябва да обмислим дефиницията, съгласен с вас и ще ви предложа дефиниция. Обаче става дума за сега, че е важно да предложим понятието. Сега за корната граница трябва да извършим анализа, да видим по какъв начин ще определим горната граница и разумните предели, разумните размери на помощта или подпомагането за доходите. Беше зададен въпрос в какви срокове смятаме, че ще можем да преминем от една система към друга, т.е. да се откажем от историческия критерий. Да, ще имаме нужда от преходен период, може би той ще бъде 3, 4 или 5 години, но трябва да се извърши анализ и след това ще ви предложа един преходен период. Господин Каполош Сантош по... пита за това как ще бъдат изравнени загубите и ползите на държавите членки. Разбрах вашето послание, но ако политиката ни трябва да бъде разбираема и приемлива, трябва това възстановяване на баланса да бъде приемливо за унези, които осигуряват производството. Точно това се ръководихме, когато предвиждахме да няма рязка промяна за някои от производителите, но така или иначе не искаме да възстановим баланса. Нямаме намерение да извършваме революция. Понякога хората прегръщат революциите, понякога ги отхвърлят, но, но аз смятам, че трябва да имаме ясно движение в определена посока. За сектора на млеко производство ще има отделно предложение преди да се прекратят квотите за мляко, ние ще ви предложим анализ и конкретни мерки, които са необходими за този сектор. За най-необлагодетелстваните райони ще има бюджет с съфинансиране от държавите членки от втория стълб. По този начин държавите членки ще могат по-конкретно да отговорят на потребностите на селскостопанските производители в тези конкретни райони. Във втория стъл, когато ще предефинираме тази помощ, държавите членки ще имат по-голям дял при съфинансирането на необлагодетелствените, най-необлагодетелствените райони. Тоест, в рамките на втория стоп се предлага един спектър от мерки. Разбира се, тук има място и националното съфинансиране. Още веднъж ще кажа, че не вярвам, че по-голямата екологосъобразност ще подкопае нашата конкурентоспособност. Вие попитахте за бюджета. Перспективата за бюджета на комисията ще бъде предложена следващата година, а законодателното предложение за реформата на ОСП ще бъде публикувано през юли, така че ние действаме в съответствие с процедурата. Комисията работи върху предложението и аз очаквам, че и съвета и парламентът ще гарантира това, че бюджета ще отговаря на нашите амбиции в определени политически сфери. Разбира се, ние можем да кажем, че искаме да запазим бюджета на ОСП и също времено да се предложат бюджетни съкръщения. За световната търговия и преговори ние можем отделно да говорим. Затова не бих искал точно в момента да се спирам върху тази тема. Европейският съюз е дал своите предложения при международните споразумения. Това предложение отговаря на това, за което ние говорим. Не смятам, че трябва ОСП да се обвързва с каквито да било международни преговори, тъй като ОСП е европейска политика за европейските граждани. Вие говорихте за минималните цени за защитните мерки. Вие знаете, че вече имаме такива предпазни мерки. Имаме един буфер срещу падането на цените, но аз предпочитам инструменти, които повече отразяват действието на пазара. Мисля, че това е важно, особено преди това, че европейският пазар все повече се отваря към света. Това е факт. Вие говорихте за защита. Да, ние имаме тарифни бариери за месо, за мляко, за редица селстопански продукти. Така че ние трябва да направим така, че използваните от нас инструменти отговарят на текущите ни нужди – не предлагах мерки, които не биха били приемливи на този етап на политическото развитие в Европа. Председателят, благодаря ви, господин комисар. Сега време за допълнителни въпроси. Всеки от ораторите има минута и половина. Започвам с Елизабет Ягле. Първи оратор. Заповядайте, Елизабет. Благодаря, господин председател. Също така искам да благодаря на вас, господин комисар, за представянето, което направихте. Наистина чудесно, а защото е много важно за нашата комисия. Доста от точките вече са покрити от доклада, който ние приехме, но и поредица от препоръки могат да бъдат направени още най-важното е, че всички а, ние споделяме една обща цел да подпомогнем селските стопани в Европа, за да можем да осигурим прехраната а на европейските граждани. Обаче важното е да решим каква, какви суми, за какво и по какъв начин ще бъдат разпределени, защото ние трябва да постигнем високо качество на, хранител, на храните, произвеждани в Европейския съюз за европейските граждани. Има една точка, която бих искала да упомена, в която се надявам да навлезете в малко повече подробности. Това е на страница 6 в моя документ и се говори за осъществяването на политика на проверки и аудитиране по получаването на плащания и тяхното употребяване по предназначение. И така, искам да знам как можем а, да направим нещата така, че с средствата, които се предвиждат, да може да се постигне най-добър успех, а именно да намалим а в същото време и бюрокрацията, която би трябвало да контролира правилното разходване на сумите. Освен това, има поредица от споразумения, които са в ход с Канада, Марокко, Корея и ако не сме внимателни и ако се опитваме да налагаме своите собствени и единствено своите правила, то тогава ще загубим много от световните пазари. Благодаря, благодаря господин председател. Моля, спазвайте времето, което ви е отредено за изказване. Моля проекта, който имаме пред себе си, има достатъчно място за маневриране, освен това и за поредица от подобрения, като резултат от дискусиите, които съм сигурен, че ни предстоят, Но трябва като цяло да не забравяме, че повече справедливост е необходима в Европейския съюз, като цяло и във всяка европейска държава членка по-конкретно в Австрия, например, две трети от подкрепата идва по втория стълб. Ма, разбира се, една част отива за най-малко благодетелствените райони, но се надяваме в бъдеще да има все още и то увеличаваща се възможност за подкрепа, за да се подобри управлението на а, земеделските земи като цяло и а, качеството на производството. Разбира се, малките предприемачи и малките, а, дребните селски стопани а, са най-засегнати от бюрокрацията и въпреки, че говорим за съкръщаване на бюрокрацията, като че и тя непрекъснато се увеличава, не знам точно как смятате да се справите с този проблем. Например, в млечния сектор, а, който според мен е много важен, може да се направи още много и да се разшири обхвата на мерките, които предвиждате. Ами, казвате меко приземяване, да, но да не паднем по нос. Само 10% от фермерите са над 35, под 35 години. А какво да кажем за толкова многото възрастни, които са над 65 години? Какво може да се направи така, че да привлечем по някакъв начин вниманието и желанието на младите а да продължат да работят или да се включат да работят в селското стопанство, защото това за нас е изключително важно. Благодаря. Благодаря господин председател, благодаря господин комисар. Виждаме, че има единодушно споразумение между комисията и парламента по този документ. По отношение на общия характер на документа, трябва да кажа, че той отговаря на различните предизвикателства, които сме набелязали в нашия доклад от името на парламента. Това е добре. В вашия документ се говори за несигурността. Това също е нещо, което можем да приветстваме. Набелязвате мерки. Как обаче те могат да се материализират? Какви са основните принципи за да можем да се справим с несигурността в сектора. Основното тук е да се гарантира дохода на земеделските стопани. За да го гарантираме, трябва от една страна да има преки плащания по първия стълб и трябва да видим това как ще се приложи чрез различните нормативни документи, но и на второ място имаме нужда от функциониращ вътрешен пазар – как можем да подобрим позицията на земеделския стопанин в веригата на стоиността? Трябва да отчетем разнообразния характер на европейското селско стопанство. Как ще отчетем разликите между различните райони, например? Как ще отчетем спецификите на селското стопанство в по-южните райони. Когато говорим за устойчивост, как ще запазим устойчивостта на земеделието на юг, където има по-малко вода, трябва да се отчитат спецификите на регионите. Благодаря, Херберт Хофман има думата. Извинявам се, казва оратора. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, като цяло тона е положителен. Това е нещо, на което ставаме свидетели вече през последните няколко месеца. Имаме положителни коментари и това е добро. По отношение на сектора на млякото има стремеж да се прехвърлят мерките от втория стълб към първия. Аз приветствам това, стига обаче да имаме определени гаранции. Затова имаме една молба. Дайте ни малко повече пояснения за това какво смятате, че трябва да се направи. Има плащания, които се предвиждат по първия стълб, има плащания по втория стълб. Как смятате, че ще се осъществи взаимната връзка между двата вида плащане. Освен това, говорим за разделянето на плащанията. Предлагате в някои ситуации да се запазят някои плащания, особено в планински райони. Това е изключително важно за животновътството, например, когато се премахнат квотите за млякото. Какво смятате и по отношение на бъдещето на лидер? Нищо не казвате. Това е една добра програма, според мен. И накрая, съгласен съм по отношение на упростяването за необлагодетелстваните райони. От отново казвам, упростяването като цяло е полезно, особено когато става въпрос за малките стопанства. Има голяма доза бюрокрация. Имаме селски райони, които се развиват постоянно и това трябва да се отчете. Следващия оратор. Благодаря, господин председател, господин комисар. Приветствам вашата решителност и вашия ангажимент за силна селско стопанска политика. Искам да се върна към въпроса за справедливото разпределение на помощите. Вие казахте, че това ще бъде един от основните принципи в ОСП в бъдеще. Във вашето съобщение вие ясно признавате, че единото плащане в рамките на Европейския съюз не е решение. Искам да подчертая този момент. Вие казахте, че това не отговаря на справедливото разпределение на помощта. Да, наистина има неща, които проистичат от самото устройство, структурата на селските стопанства, разходите и трябва също да се разгледа и въпроса за заетостта и начина по който селското стопанство допринася за развитието на регионалната економика, защото има разлики между регионите. Преди всичко имам предвид у нези региони, които имат статута на най-необлагодетелствени райони, райони, които са уязвими. Повечето от тях са в Южна Европа. Бих искал да ви помоля да ни кажете какъв преходен период, от какъв тип имате предвид, за да се премине от системата за преки помощи към нова система? И какви критерии ще се прилагат, за да може да се гарантира справедливото разпределението на помощите. Комисията е един колективен орган, но вие, господин комисар, сте в състояние да да да дадете ясна насока за ОСП, така че това да бъде една силна политика. Благодаря. Господин председател, бих искал да ви благодаря, господин комисар, за извършената от вас работа, за участието в многото изслушвания, които ви организирахте. Радваме се, че ще бъдат променени целите на ОСП. И ние ще говорим за това днес. Няма да говорим за техническите подробности. Разбира се, ясно, е, че всички имат различни представи, но мисля, че трябва трябва да разберем, че днес ние говорим за основните насоки, за общата представа. За това какво ще представлява ОСП след 2013 година. Това е предизвикателството пред нас. И искам да приветствам предложение. То върви в правилната посока, особено в петте си точки, които са много важни. Сигурността на доставките. Дали сме сигурни, дали смятате, че селското ни може да осигури тази сигурност на доставките? Това е моят въпрос към вас. Втория въпрос – целите свързани с околната среда. Има ли съвместимост между устойчивото селско стопанство и производителното селско стопанство. Това е един дебат, който продължаваме да водим в Европейския парламент. Това е изключително важен въпрос. Третият елемент. Като четем социалното измерение на селското стопанство, активната заетост, е изключително важен момент – този дебат. И също така нашата позиция пред обществото. Ние трябва да кажем, че селското стопанство е свързано и общата селскостопанската политика е свързана с активните селски стопани и че това е бъдещето на ОСП и последния. Пет елемент също много положителен. Става дума за развитието на селските райони и обещетенията. Ние трябва да продължим с системата, в която плащанията са обвързани с обема на производството. И тук се говореше за пазарите. Наистина важни са пазарните мерки, както и вие казвате. Тук няма нищо ново, освен, че трябва да се предложат в бъдеще повече подробности по този въпрос. Искам да ви поздравя вие сте тръгнали по един правилен път. Благодаря. Господин Калиновски. Благодаря, господин председател. Господин комисар, въпросът за бъдещето на ОСП е един от най-важните, касаещ изобщо веще... бъдещето на Европейския съюз като такъв. Предложеното във вашия документ не са революционни промени, разбира се, но това е добре. А защото не трябва да пренебрегваме значимостта на постигнатото до сега, но ми се струва, че и предложеното не е достатъчно смело и дръско. Тази система исторически плащания, като че ли не се така подчертава а, доколко ще продължи да съществува. А, споменати са десетте години, които са и заложени в Копенхагенската среща и нейните документи. Но, господин комисар, как ще говорим за повече от 7 години преходен период. Еми, не струва ми се невероятно, но ви поддържа много силно за активните фермери, активните сускостопанско производители защото наистина малките, дребните производители са тези, които са най-активни, обаче получават като и най-малко. Така за системата на двата стълба ще я запазим, но пропорциите като че трябва да са по-равни или по-равностойни. Френското и германското земеделие и селско стопанство са различни от полското и румънското, да кажем. Ние трябва да инвестираме в модернизацията на селското си стопанство, за да може то да бъде конкурентоспособно. А и освен това искам да ви помоля да кажете няколко думи за пазара с захар. Благодаря. Да, благодаря, господин председател. А също така бих искал да се изкажа с, започвайки с благодарност за това, което сте направили, а това, което ни предложихте, е, е в съответствие с а, изискванията на а, Лисабон. Както казаха колегите, ние имаме нова роля а, парламента в а, цялата система. Ето защо предложенията а, и представенията, които се правят пред нас, би трябвало да бъдат много по-подробни, за да можем ние да навлезем в същността на въпросите и да можем да бъдем ефективни в а, своята нараснала роля. Доста от колегите говориха за това, че няма средства. В Италия това е точно така. Липсват средства за реализация на тази политика и за това ежедневно се усеща натиска за това да се намери решение, да се намеря средства. Ето защо трябва да има по-голяма степен на сътрудничество между комисията, парламента и съвета, за да може да се запази поне бюджета и има поредица от държави членки, които искат да намалят дори своите вноски. Ето защо сме още по-доволни от това, което предлагате. Надяваме се, че през първата половина на 2011 година това ще започне да се осъществява. Ами как да говорим а, за законодателни инициативи и стъпки, след като все още не знаем какъв ще бъде бюджета? Говорим като във вакуум, говорим за съдържанието, без да знаем а, в каква рамка ще трябва да се а, вмести това съдържание. Да, благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Смятам, че Документа е много добър. Той оставя всички врати отворени, общо взето. Парламента ще има възможност да решава първо в рамките на Комисията по селско стопанство, след това ще има тежки преговори с съвета. Аз мисля, че господин Чолос е успял да включи всички възможности, включително невъзможните възможности и това е чудесно постижение. Радвам се, че подкрепата сега ще отива за активните земеделци и си мисля, че трябва да направим така, че средствата да отиват там, където има полза от тях, но би трябвало да дадете определение на това какво е активен селски стопанин. За да избегнем ситуация, в която някои гигантски предприятия ще се представят за земеделски стопанства, пък всъщност няма да са такива. Радвам се, че ще бъде премахнат историческия критерий потребителите, данакоплаците също са много важен участник в дебата за селското стопанство. Основната критика отвън, която получаваме е следната – Изпращат се средства там, където няма особена нужда от тях. Изпращат се средства към онези, които имат много големи количества плодородна земя, а онези, които имат нужда от парите и които имат по-малко земя, не получават достатъчно. Аз лично искам да благодаря на комисар Чоло за това, че е положил огромни усилия и си мисля, че всички можем да подкрепим този документ като един основен бъдещ ангажимент за Европейския съюз като цяло. И накрая, мисля, че трябва да има едно по-ясно разделение между стълб 1 и 2. Трябва да има ясно определение на селското стопанство. То не е свързано само с осигуряването на храна. Високо в планините обаче имаме земеделие, което не е толкова важно, когато става въпрос за снабдяване с храни, но е много важно, когато става въпрос за биологичното разнообразие, оцеляването на етносите и така нататък в Европа. Благодаря. Äh, Благодаря много. Радвам се, господин комисар, че сте тук сред нас днес след обед, за да поговорим а за доклада, който вие представяте, той е стратегически, с а, формулирани насоки. И това, което очаквахме всъщност от вас. Аз обаче лично си представях нещо много по-конкретно и по-подробно. Това, за което се притеснявам е, че дух, е, тона на вашия доклад, така ми се струва, че ще доведе само до увеличаване на бюрокрацията, а не до намаляване, защото знаем за проверките и одитите и знаем как а, те се увеличават. Ето защо е много съществено за нас да не увеличаваме а, мерките, които ще натежат още повече на бюджета, но няма да помогнат за това селското стопанство да стъпи здраво на краката си. Това е. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Разрешете ми да поздравя с добре дошли а, членове на Асоциацията на фермерите, които дойдоха тук, за да чуят какво е най-новото в развитието на съскостопанската политика. И така, по въпроса за екологосъобразността на селското стопанство, сигурността на доставките на хради в Европа. Това е много важно. Европа трябва да продължи да има обща селскостопанска политика с общи норми и рамки. Е, позволете ми да се фокусирам върху економическото развитие на регионите. Ние сме от регион, който е на 2000 км от бреговете на Европа, от Азорските острове. 30% от това, което произвеждаме ние а, от селското стопанство е а, в млечната промишленост а знаем, че млечно, млекото и млечното производство са нещо изключително жизненно важно. А, а за нас на Азорските острови е още по-важно, защото не знаем как ще оцеле нашето животновътство, когато бъдат премахнати квотите, след 2015 година. Ние вече разискваме с колегите, а, които а, са в Португалия, какво а, предстои. Надявам се, че вие, господин комисар, ще можете да увеличите увереността на нашите земеделски стопани, че те ще успеят да оцелеят и след падането на квотите, за да има това разнообразие в Европейския съюз. Благодаря. Самия факт, че ние сме тук, показва, че обсъждаме една тема, която има бъдеще и която е важна за обществото. Във вашето съобщение вие говорихте за основния приоритет, а именно доставките за храни. За това какво очакват гражданите от селското стопанство. Те очакват висококачествени продукти. Бих искал да ви поздравя. Документът, който представихте днес, вече не е ваш документ, той е, той е документ на комисията. През последните седмици вие успяхте да убедите всички ваши колеги да възприемат вашата гледна точка и да подкрепят доклада на парламента, който беше представен през юли. Докладът на комисията показва, че вие отчитате политиката през последните години не само пазарът влияе върху доставките на храни и селското стопанство като цяло. Вие казахте, че ще има предложение за законодателен документ. И искам да ви кажа, че ние имаме желание да работим заедно с вас, за да можем да преодолеем предстоящите сложни преговори. Светлината на това, което се случва с бюджетните преговори, ние трябва също да мислим за конкурентоспособността и може би вашият документ не се отнася достатъчно до новото поколение селски стопани, а това е много важно. Също така важно е да се балансира ситуацията в Европа, защото в Централна Европа селското стопанство ще стане по-конкурентно способно, така че вие предложихте много интересни гледни точки и очакваме да има упростяване на поставените условия. Но ако ще има допълнителни ограничения срещу селското стопанство или за селското стопанство, ние няма да ви подкрепим. Благодаря ви. А също бих искал да благодаря на господин Чолуш. Първо, искам да му благодаря за начина по който беше подготвен неговия доклад. За първ път така важен доклад, такъв важен документ се представя за толкова широка консултация с гражданското общество, с представителите на селскостопанските производители. Има много хора, които искат да дадат своя принос, така както това се случи през юли. Така че е много важно да има обединение на държавите, парламента и гражданското общество, за да бъде подкрепен този проект. В този документ има някои много важни неща. Няма да повтарям това, което всички казаха. Говореше се за заетостта, за горната граница, но има три важни аспекта в този доклад. Економически, социален и също така културен. Този доклад също прави основополагащ принос за развитието на нашите страни и региони. Докладът показва, че няма да има стопанство, ако не зачитаме земята, водата, биоразнообразието. Трябва да се постигне баланс между опазването на околната среда и економиката. Мисля си, че това е от съществено значение. Има един изключително важен момент, а именно цялата идея за управление на производството. Много ще бъде трудно да се управлява търсенето и потреблението, ако не управляваме обемите. Това е свързано пряко с стойността на производството, с събестойността на продукцията. Това не е нещо, което е ясно на всички. И другия момент е взаимоотношенията ни със света. Доколкото разбрах от вас, това не е целта на документа, но ние в момента преживяваме един изключително важен момент. Аз следя за развитието на ОСП, още от времената на комисар Роман Шолт. И, и е важно да се осигури бъдеще на селскостопанските производители. Искам да ви благодаря от името на селските стопани и на вас, господин комисар. Благодаря. Сега ще имаме време за коментари само от пълноправните членове. Господин Доц. Благодаря. Господин комисар, господин председател, много от а, моите избиратели сега виждат а, на къде смята да отиде комисията, макар че естествено подробностите са важни. В началото говорихме много за това, че трябва да се предаде легитимност на ОСП най-важната форма на легитимност на тази политика е необходимостта от сигурност на доставките и сигурност на храните в Европа. Храни, които да могат да бъдат проследявани. Северна Ирландия и фермерите в Северна Ирландия се радват, че подкрепят е, система на двата стълба. Важно е обаче индустрията да знае как ще се разпределят средствата между държавите членки и доколко ще се отчитат разликите между регионите в държавите членки. Северна Ирландия смята, че трябва да се постигне баланс между добри и лоши земеделски практики. Приветстваме придаването на по-строг характер на елементите свързани с разпределянето на средствата. Знаете, че напоследък има криза в а, животновътството. А, смятам, че ще има много голяма доза бюрокрация, която трябва да се избегне и това ще е в ущърп на легитимността на политиката. Благодаря, господин председателю. Аз ли съм наред, господин председател? Имате думата, госпожо Магенис. Радвам се, че има и джентълмени наоколо. Аз ще бъда съвсем кратка. Нека да се върнем крачка назад. Притеснявам се относно казаното в началото. Моля, не ни карайте ние в Комисията по селско стопанство да се извиняваме за ОСП. Част от думите, които чухме като обосновка, звучат като извинение. Ние не трябва да се извиняваме. ОСП доставя и е доставяло огромни количества качествена храна за нашите потребители и това е достатъчна обосновка. Ако комисията има нужда от друга обосновка, ние не трябва да изпълняваме това искане. Между другото, вчера ООН е е предупреди света и това не се каза тази сутрин – че сме на прага на нова криза в областта на продоволствията, така че ние трябва да сме много внимателни, когато говорим за нова ОСП. Нека да погледнем режима на захарта. Реформирахме го наскоро. Сега имаме сериозен проблем по отношение на захарта в Европа, основните компании не получават достатъчно добро качество или достатъчно количество. Затваряме фабрики, нека да бъдем внимателни. По отношение на придаването на по-екологичен характер на ОСП, имам само една а, фраза. Има само едно нещо, което да е по-лошо от бюрокрацията и това е бюрокрацията свързана с придаването на екологичен характер. Моля ви да се откажете от този елемент. Приветствам ангажиментите по отношение на пазарните мерки. Там може да се направи дори повече, когато има неустойчивост на цените. Имаме нужда от пазарни мерки, които да работят. По отношение на бюджета, знаете, че сме в на улица по отношение на бюджета за 2011 година. Като докладчик от името на нашата комисия искам да кажа, че преговорите не надхвърлят 2013 година. Ние не трябва да се извиняваме, съответно трябва да имаме ясна позиция и да искаме финансиране. И то достатъчно финансиране. Някои фермери в Ирландия, с които аз се срещам, ми казват, че те не получават достатъчно доходи. Това е целта на ОСП да има стабилни доходи, да има достатъчни доходи. Страница 10. Последния ми коментар от вашия е, доклад, страница 10. Вие нямате конкретни предложения тук. Може би говорих твърде дълго и атмосферата е нажижена, но трябва да сме много внимателни по отношение на промените тук. Благодаря. Господин Ежебовски. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря за представенето който направихте, защото точно сега времената са доста трудни по отношение на преодоляване на проблемите по нашия дебат, защото другия дебат като че ли го засенчва дебата за европейския бюджет. За съжаление, беше упоменато, че средствата за ОСП трябва да бъдат намалени и ако това стане, всички наши планове ще си останат на хартия, но просто се надявам, че Европейския съюз ще намери достатъчно политическа воля и е, за да осъзнае колко важна е ОСП и няма а, да намали бюджета. И що се отнася до бъдещето на ОСП, вие имате нашата пълна подкрепа за увеличаване сигурността на продоволствието, защитата на околната среда, териториалния баланс и равенство също са изключително добре формулирани цели и задачи. И въпреки това, господин комисар, подробностите са много важни. Да, да си призная, подробностите и тяхната липса тук ме плаши малко. Какво значи активен фермер, активен селскостопански производител? Това е много важно да бъде формулирано точно. Дами и господа, господин комисар, не мога да си представя как ще продължат да съществуват два Европейски съюза след реформата стария и новия. Не, ние трябва да сме един а, съюз. Принципа на равнопоставеността спрямо закона е нещо, в което всичко, всички ние вярваме. Благодаря. А сега Готиерес има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за добре структурирания документ, който ни представихте. Тези, които казаха, а, че само за няколко месеца сте се справил с сложните задачи, а, наистина са прави и благодаря за документите. Съгласен съм с вас, че на този етап на дебата важният документ е концепцията. Нека да а, обърна вашето внимание към принципите в ОСП след 2014 година, да бъде устойчиво, по-силно, економически и социално и по-конкурентно способно. Документа като цяло изглежда много положителен, но а, по отношение на първите две точки, които току-що изброих а за вторите две – е нещо, което все още трябва да бъде застъпено по-добре, за да бъде ОСП по-силна. Разбира се, необходими са достатъчни финансови средства. Що се отнася до нашето виждане за бъдещото развитие на ОСП, позволете ни да се съсредоточим върху близкото бъдеще, защото знаем колко важно е да изглежда а, добре и приемлива а, за обществеността в Европейския съюз. Е, няма особено много иновационни идеи а по отношение увеличаване на броя на нови работни места, но а, трябва да бъде поработено повече, защото трябва да се обърне повече внимание на жените и на младите, които всъщност представляват бъдещето на ОСП по-силното присъствие на жените и младите в селското стопанство би означавало само а, запазване жизнеспособността на нашите селски райони. Трябва да направим необходимото да задържим младите, да помогнем на младите да останат в земеделските райони след 2015. Благодаря, господин а, Готиерес. Благодаря. Мисля си, че едва ли бихте могли да кажете повече вашия доклад. Да знаем какво се случи по време на преговорите за бюджета. Все още сме в условия на криза, но бих искал да ви помоля да говорите повече за конкретния характер на селскостопанското производство. Ние насочихме милиарди за да спасяваме финансовите пазари, а сега говорим за селското стопанство, което е от жизнено важно значение и говорим за постиженията на ОСП, за това какво би се случило, ако нямаше ОСП. Но същевременно ние урязваме плащанията реформите, насочени към намаляване на производството, бяха грешка. Трябва ясно да заявим това. Имаме нужда от повече гъвкавост. Трябва да запазим силно диверсифицираното производство. Разбира се, селското стопанство е диверсифицирано. Не е възможно да се използва един универсален подход. Трябва да има диверсифицирани инструменти за подкрепа на селското стопанство. Имаме нужда и от намеса, от интервенции, но при много конкретни условия. По два въпроса. Какво ще кажете за малките селски стопанства, малките холдинги? Как да подпомогнем тях а, чрез помощи? Те създават заетост и второ, дали бихте казали нещо за горната граница за някакви граници за плащанията. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, господин комисар, благодаря ви. Бих искала да ви поздравя. Реформата на ОСП винаги е била изправена пред различни предизвикателства, но за тях по различен начин се е съобщавало на гражданите на топанските производители. Радвам се, че възприехте една по-положителна посока. Чрез това съобщение всички виждаме, че се прави една решаваща стъпка. Виждаме, че целите са ясно определени. Сега трябва да видим кои инструменти ще бъдат използвани. И това е последният момент, който е много важен за нас, депутатите. Затова имам два въпроса към вас. Първо, по първия стълб, според вас гъвкавостта е в същината на реформите, но трябва да сме внимателни. Гъвкавостта не трябва да пречи на упростяването. Искам да ви благодаря за това, че говорихте за дисбалансите между новите и старите държави членки и също така между стопанствата с различен размер. Тук бих искала да ви попитам, какви са възможностите за новите държави членки да видят прекратяването на несправедливостта на сегашната система за преки плащания. Особено, що се отнася до новите държави членки. И също така Какви ще бъдат новите критерии, които ще използвате? Как също така ще се изчислява помощта в рамките на ОСП въз основа на различни култури и различните региони? Госпожа Деланге. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за това, че е тук и участва в този дебат. Знам, че той утре ще отиде в Холандия, за да обсъди своя проект а, с а, някои земеделци там. Искам а, да кажа, че се надявам а, той да бъде малко по-ясен, когато говори пред тях. По отношение на младите фермери, има какво да се желае. По отношение на първия стълб сте много, много неясен, независимо от исканията на колегите за яснота. По втория стълб имаме списък с желания, които ни представяте. Скоро ще дойде дядо Коледа. Околна среда, климат и така нататък, потребители, някои от а, целите ще се сблъскат една с друга. Ако искате да се включи всичко това във втория стълб, защо просто не се прехвърля част от плащанията към първия стълб, вместо да се говори за кръстосано спазване? Ако искате всички тези елементи да бъдат във втория стълб, трябва да ги съфинансираме до известна степен. Макшари беше един голям реформатор. Неговото име беше нарицателно за дълго време. Аз се предснявам, че вашето име също може да влезе в историята като човек, който е върнал селското стопанство на държавите членки и е премахнал общностния характер на тази политика. Благодаря, госпожа Патрао Невеш. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин комисар, искам да ви благодаря за този документ. Виждам, че той се радва на подкрепа. Благодаря ви за откритостта, за атмосферата на ползотворен диалог. Вие чухте нашите предложения. Искам да отправя специални благодарности на многото фермери от Португалия, които са тук в залата, включително и на унези от Азорските острови. Какви са новите елементи в днешното съобщение? Гледам сега тук различните услуги, така както ги определяме ние, насоките са проблемни до известна степен. Моят въпрос е следния. Приоритет ще се отдава на тези елементи, които са свързани с защитата на околната среда, или това не е така? Съществуващите критерии по Натура 2000 ще бъдат ли отчитани? И как ще се прави това? В страни от съществуващите разпоредби за кръстосано спазване. Как ще се осигури финансирането тук? Само от ОСП? Това ще създаде проблеми. Втория ми въпрос ще има конкретни мерки за подкрепа на необлагодетелствените райони и се казва, че част от мерките по втория стълб могат да бъдат прехвърлени в първия. Смятате ли, че това ще отговори на нуждите на фермерите в необлагодетелствените райони, като се има предвид колко са затегнати бюджетите в момента на държавите членки? На трето място, какво имате предвид под нова система за подкрепа за малките фермери? Как ще се структурира тази подкрепа? Вие планирате да има някакво минимално ниво на пряка помощ? Говорите и за оценка на премахването на млечните квоти. Кога ще се направи тази оценка? миналите решения няма да помагат за бъдещето, затова трябва да бъдат преразгледани. Благодаря. Госпожа Аюзо има думата и след това последния оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че представихте пред нас документа. Очевидно много са ясни на всички нас проблемите и те са добре описани във вашия документ, но не забелязах особено много решения, които да предлагате. Например, за бюджета или една ясна идея за това как ще се реформират нещата, как, какъв преходен период ще има, ако има няма определени ефективни инструменти, с които да се преборим с спекулациите в пазара на съскостопански продукти и колебливостта на цените на селскостопанските продукти. Освен това, не става особено ясно как ще запазим добро, доброто а, място на нашите селскостопански производители в, хран... в предоставянето на храни в хранителната верига като такава. Имаме нужда от фермери, които а, да печелят добре, достойно но селското стопанство изисква за тази е, цел решения, правила, които да бъдат спазвани, но не да намаляват конкурентоспособността на нашите селскостопански производители. А не виждам, господин комисар, да предоставяте а, идеи за това как ще контролираме цялата тази ситуация. Що е то активен фермер, активен селскостопански производител? Трябва да се намери една ясна дефиниция. Може би това е продуктивно стопанство и може би това е за което трябва да говорим продуктивно, активно стопанство, а не стопанин или фермен. И все пак, господин комисар, ви пожелавам късмет в преговорите дано защитите бюджета. Благодаря. Последният оратор ще бъде госпожа Люлинг. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Чудесно е, когато си последен оратор, защото можеш да кажеш само онова, което другите са пропуснали. Господин комисар, господин председател, искам да ви кажа, че вие получихте толкова висока оценка, оценка все едно а, е обяснение в любов. Но наистина трябва да си признаем, че има много неща още, които трябва да се свършат. Обаче искам да започна с моите поздравления за свършеното до сега от вас. Аз разгледах документа в големи подробности. Господа Дес, а, моя координатор каза, да, подробностите са много важни. И все пак, както и много други хора, аз бих искала да кажа, че вие вървите по правилния път. И това за мен е най-същественото. В Европейския съюз и в трети страни трябва точно и ясно да покажем, че ние имаме всички права да развиваме своята ОСП имаме право да я финансираме, имаме право да създадем висока степен на сигурност в нашите селскостопански производители, за да продължат те да работят във всички региони на Европа, включително и в най-необлагодетелстваните и те трябва да получават достойни приходи за своя достоен труд. Какво става с, с третите а, страни? А, то щяло да ни а, направи бедни или че ние не можем да сме конкурентно способни поради тези големи изисквания. Това изобщо не е вярно. Ние имаме всички права и цялото право на своя страна да финансираме своето своята обща селскостопанска политика. Що се отнася обаче до справедливите доходи, те не са осигурени от цените на хранителните на храните в отделните държави. Напротив, цените са сравнително ниски и не покриват производствените разходи. Ето защо пряката помощ е съвсем оправдана, за да може да компенсира земеделските производители. Защото ако селскостопанските производители не отглеждат достатъчно и добре, ние ще имаме много проблеми. Още две кратки ремарки имам. Говорим за това какво трябва да се направи. Говорим за глада. Ами ние трябва да произвеждаме повече, за да можем да изхраним повече хора. Прав сте, че ние сме длъжни да допринесем за преодоляване на глада в света, а не да намаляваме производството с мерките. Трябва да сме много внимателни с а, максималните стоености с таваните. Но вие го знаете. Благодаря ви, госпожо Люлин, казва председателя, но трябва да дам думата и на господин комисаря. Не знам на колко години господин Бове, казва госпожа Люлинг, но а, той като че ли не е много работил по ОСП а и работата, която беше извършена от предишния комисар, беше наистина много добра и фермерите спечелиха много от това. Искам да защита господин Мансур. Господин Мансур. Да, благодаря, извинявайте а, на всички колеги, които не можаха да вземат думата, тъй като други а, отидоха далеч от предложеното им време като регламент. Господин комисар, чухте много коментари от а, членовете на Европейския парламент и от ляво и от дясно. Вие трябва да усетите силата на своята позиция, защото чухте голямата подкрепа на всички нас по много от темите, които сте засегнали в документите. И сега искам да ви дам думата, господин председател. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък в отговорите си, защото имам други ангажименти и ние вече изоставаме от графика, така че при цялото ми уважение към всички вас няма да мога да говоря подробно, тъй като времето ни вече изтече. Но аз също не бих искал да говоря в много подробности, защото все още не сме изработили подробни отговори на всички поставени от вас въпроси. Законодателната инициатива, както вие знаете, е на комисията и комисията възнамерява да излезе с ново съобщение което да включва законодателни предложения. Вие говорихте за доклад по собствена инициатива, но ще има много повече съдържание в законодателното предложение. Днес това, което ви представих, не беше законодателно предложение, а просто изявление за позицията. Едни широки насоки, които да ви позволят да предложите вашите варианти, ако имате желание. И сега за упростяването. Разбирам какво имахте предвид, но отричам, че тук може да има каквото и да е било противоречие. Един от депутатите говореше тук, че е необходимо да има упростяване, особено що се отнася до поставените условия. Точно това е моята цел, но още веднъж ще повторя, че сложността на изпълнението на ОСП не проистича от законодателството, но и от необходимостта държавите членки да транспонират европейското законодателство в национално законодателство, което трябва да прилагат на национално ниво. През последните три години комисията опрости условията, но държавите членки не са го направили. Така че става дума не само за по-добро насочване на помощите и не само простяването ще гарантира това. Трябва да разгледате доказателствата и трябва да разберете, че много хора, които поставят под съмнение самия смисъл на съществуването на ОСП. Трябва да се признае, че понякога има аргументи, които трябва да отчетем в нашите обсъждания. Със сигурност ОСП е ценна. Ние искаме да я реформираме и то преди да е станало твърде късно. И искаме да бъдем много ясни, много съсредоточени и да спазим графика, който сме си задали. За международното измерение ние не се насочваме в това наше предложение към това измерение, към международните споразумения. Знам, че има преговори, аз ще изпълнявам моите задължения, но няма да ги надвишавам. Ще гарантирам, че ще има прозрачност и яснота спрямо парламента във всичко, което правим. Що се отнася до захарта, млякото и други продукти. Ние не сме се съсредоточили върху секторна реформа. Както аз вече казах, това е един документ за позицията, това е един документ с насоки. И казах, че ще има предложения, конкретни предложения за сектора на млякото и за харта. Ще има предложени реформи, които искаме да реализираме, но това, което аз представям, е един общ документ за позицията, който не предвижда конкретни цели в конкретни сектори. Диверсификация и конкретни въпроси. Вие зададохте въпрос за гъвкавостта. Да, съгласен съм с вас, да, но ако имате гъвкавост, използвайте, за да има повече многообразие. По този начин ще бъдат допълнени общите цели с по-конкретни цели нещо, което е от полза за държавите членки. Що се отнася до най наблагодетелстваните райони, и има конкретни мерки във втория стълб, но що се отнася до първия стълб, има разпоредби и в тази насока. Не става дума задължително за използване на преките трансфери. Трябват ни ясни критерии за разпределянето на средства и трябва да имаме възможност за ограничени допълнителни плащания, допълващи основните плащания за най наблагодетелстваните райони. Във втория стълб има различни финансови възможности за такива райони, за транспорта, за млякото и други продукти. Това са подробни, конкретни мерки, които ще останат в рамките на втория стълб. Що се отнася до обвързването на плащанията с обема на производство, както вече казах, ще има конкретно подробно предложение по този въпрос, но това е въпрос и на принципи. Ние смятаме, че този въпрос трябва да бъде оставен в рамките на първия стълб, но трябва да разработим една по-подробна схема. В момента само задаваме общите насоки. Що се отнася до помощта по време на преходния период, аз казах, че имаме нужда от един преходен период по-къс или по-дълъг. Ние ще анализираме всичко това и след като направим нашия анализ и оценка, ние ще ви представим нашето предложение. Bon, pour le budget, euh, je vais revenir. Що се отнася до бюджета, Разбирам вашата загриженост и аз също съм загрижен за бюджета. Най-добрият начин да постъпим на този етап е да направим предложение за бъдещето на ОСП. Позицията на комисията е, че ще се работи с един ограничен бюджет и че ще трябва да се финансират важни политики на Европейския съюз – ще трябва да бъдат финансирани и нови политики, които държавите членки и парламентът искат да включим в нашата програма. Ще трябва да се направи нещо, за да се потърси решение. Едно от възможните решения е да видим как да съчетаем нашите амбиции – с това, което може да се постигне в различни политически сфери. Трябва да обмислим какви са последиците от бюджетните ограничения, пред които сме изправени. Трябва да направим една оценка. Все още не сме имали време за това. Аз искам да има достоен бюджет за ОСП, но аз разбирам, че има ограничения и господин Левандовски ще съчетае различните искания. В момента не сме в състояние да кажем, ще жертваме основните политически сфери за да подпомогнем ОСП. Това не е реалистично. Трябва да балансираме различните потребности на различните политически области. Що се отнася до финансирането им? Не смятам, че документът ще доведе до повече бюрокрация. Този документ не се отнася толкова до европейско законодателство и ние не искаме да увеличаваме сложността. Това, което искаме да постигнем е да гарантираме проверки на място, да има повече ред на място, но това трябва също да бъде задача и на държавите членки по веригата на хранителни доставки. Бих искал, че да, аз съм съгласен с госпожа Гинес. Е, je l'ai dit, c'est ça. Il y a des questions comme aussi euh, la question de la volatilité. Il y a des... Да, наистина не трябва да се допуска бюрокрации. Е много важен и въпросът с нестабилността на цените. Но това е нещо, което не се свежда само до ОСП. Това е свързано и с вътрешния пазар, с, с политиката в областта на конкуренцията, с политиката в областта на външната търговия. В момента има форум, който е посветен на въпроса на сигурността на храните. Комисар Таяни го оглавява. Аз също работя заедно с него, заедно с комисар Дели и ние разработваме план, който съдържа все всички тези въпроси и може господин Таяни да се изкаже пред парламентарната комисия по селско стопанство и да обсъдим всички тези въпроси. Госпожа Деланг говореше, че първият стълб е много неясен, докато вторият стълб е претоварен. Много се радвам, че го казахте, защото аз мислех, че нямаше достатъчно неща във втория стълб, за сметка на първия. Така че, щом ви го казвате, значи всичко е наред. Но бихме, бих искал да знам какво конкретно имате предвид а, за малките ферми и за преките плащания. Има много също така по първия стълб за обвързването на плащаните обем на производство. Но това, за което ви говорите, ще бъде подробно разписано в законодателния пакет. Както вече казах, не можем все още да ви дадем критериите, защото все още не сме извършили оценка на въздействието. И има много въпроси, които са свързани с подробностите. И аз не мога да отговоря на въпроси, които са били свързани с подробностите, но вие ще получите своевременно отговорите. Това, което вече казах за най-наблагодетелствените е райони, вече има инструмент. Аз смятам, че той трябва да бъде запазен и да бъде по-добре пригоден за нуждите на тези райони. Така че аз се надявам, че предложението за преструктуриране ще даде добри резултати. Също така тези райони ще получават помощ по конкретни програми и ще има предложение по този въпрос. Конкретно предложение. Що се отнася до диверсифицирането на тези райони, то ще бъде един от нашите приоритети. За млякото ще обсъждаме отделно, подробно сектора на млякото, на млекопроизводството. Както ви виждате в текста, се говори за много неща, които са загрижено за вас, например, връщането на баланса в политиката, необходимостта да се отговори на кризата, с финансовите средства, с които разполагаме, да имаме производствено, производително селско стопанство, да развиваме селските райони. Така че има доста отговори на поставените от вас въпроси. И отново искам да се извиня, нямам време, защото имам други ангажименти, но ще се постарая в максимална степен да се върна отново, да обсъждам с вас въпросите след известно време, всяко нещо с времето си, председател. Благодаря, господин комисар. Ще помоля координаторите от името на групите да присъстват на пресконференцията, която е на долния етаж. Веднага отиваме в тази зала. Благодаря.